Uh, Добър ден на всички. Нека да започнем. Отсъстват докладчиците в сянка. За днес след обед, но имаме докладчик. Господин Де Йонг е тук. Трябва да го поканим да седне малко по-напред, макар че сега е малко късно. Госпожа Колин Ланген заменя господин Шваб Госпожа Прендер Гаст я няма. Не знам дали ще има човек от социалистите и демократите. Робе Рошвор е тук. Госпожа Руле не знам дали е тук. Аз съм заместник на докладчиците в Сянка от ЕКР. Тук има и представители на комисията, госпожа Манфреди от е, Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи. Добре е дошла на вас и на вашия екип. Искам да напомня на всички, че ни излучват по интернет и искам да приветствам хората, които ни слушат по интернет, тъй като заседанието продължава до късно след обед. Искам да напомня на всички, че имаме специален бюлетин на комисията. Ако проявявате интерес, пишете ни и ще ви го изпращаме всеки месец и ще разбирате с какво се занимаваме какво се случва в нашата комисия. Става въпрос за доклад по собствена инициатива. Минаваме към дневния ред. За него изявиха желание координаторите. Става въпрос най-вече за антикорупционни практики, за нелоялни практики, като някои реклами. Доклад за който прояви интерес господин Де Йонг. Uh, Имаме представена на проекто доклада сега от господин Де Йонг. Госпожа Руле пристигна, между другото. Почти сме в пълен състав. Още няма никой от социалистите и демократите. Ако искате, госпожо Стайлер, да заместите докладчика в сянка, няма проблем. Денис, давам ви думата. Благодаря, Малкам. За мен е удоволствие да представя този доклад. Започвам с един конкретен случай, за който узнахме в рамките на националната точка за контакт за борба с измамите. Има една компания, група от компания, която се нарича Road Business Group. От различни компании, станали жертва на практиките на тази група, се появиха много оплаквания. Компаниите жертви са били молени да проверяват данните за европейския бизнес, бизнес наръчник. Аз като депутат знам, че често ни карат да проверяваме дали данни в някакви регистри са правилни или не. и се казва, че проверката, която правите, не може да се счита за приемане или за абонамент за съответната услуга. И в крайна сметка, след като компаниите са проверявали своите данни, те не са чели дребния шрифт и се оказва, че те стават автоматично абонирани за услугата срещу определено заплащане на година. Съответно, правени са плащания на банкова сметка в Холандия от тази банка и от тази сметка парите са пращани в други банки в Румъния, в Великобритания, в Испания и бенефициентите се оказва, че са офшорни компании, така че схемата става изключително сложна. Тази компания, която управлявала бизнес наръчник, е имала кол центъра в Румъния. 500 000 евро са прехвърлени в Румъния, вероятно на персонала на кол центъра. Нещата са изключително заплетени. За правоприлагащите органи е много трудно да разнищват такива престъпления и това, което прави положението още по-тежко е, че жертвите са от различни страни и съответно се смята, че няма нужда да се прави нещо. Освен това имало други отежняващи обстоятелства – в крайна сметка, защо се занимавам с този доклад? Защото много трудно се прави нещо, когато са засегнати много различни държави членки и аз мятам, че трябва да се направи нещо в тази връзка. Това е феномен, който е важен от економическа гледна точка. Само за Холандия мога да кажа, че компаниите губят 400 милиона годишно поради такива практики. Сумите са малки по-единично, но ако се съберат, се получава голяма сума. И в ситуация на криза не е добре да се прехосват такива пари за престъпни цели. Може да умножите тази цифра и независимо с какъв фактор, ще видите, че става въпрос за огромна сума, Имам предвид да умножите цифрата, тъй като има 27 държави членки. Предлагам редица мерки за превенция, за обмен на информация между държавите членки, само че за да има такъв обмен трябва да има точки за контакт в всяка държава членка. В Холандия има такава точка. Много е важно за определени бизнесмени да знаят, че има такава точка. Никой не приема да бъде определен за, за престъпник, за нечестен бизнесмен и една точка за контакт може да помогне в това отношение. Националната точка за контакт ми показа запис на един телефонен разговор, в който един бизнесмен почти е плакал и се оплаквал, че е бил тероризиран. Основното послание, което се дава е не плащайте, не плащайте и така нататък. Какво друго могат да направят тези точки за контакт? Да следят всички данни, които се появяват, да ги събират на едно място и да помагат на правоприлагащите органи. Националната точка за контакт според мен трябва да е обект на публично-частно сътрудничество. Това е добро сътрудничество според нас, защото трябва да се работи в тясна връзка с организациите на работодателите, да се използва техния опит. Въобще точката действа много добре в Холандия и аз предлагам други държави членки да проучат възможността за създаване на такава точка. Трябва да разгледаме възможността за черен списък на провинили се компании. Европол трябва да стане по-активен и трябва освен това да видим кой точно се занимава с такива практики, като банките, например, като агенциите за събиране на неплатени задължения и така нататък. Що се отнася до изпълнението, вече споменах, че като цяло разследващите органи не се занимават с охота с такива проблеми, тъй като се изисква много работа и ако не се направи нищо, съответно проблема няма да получи е, на него няма да бъде отдадена необходимата важност на национално ниво. Ето защо трябва да има насоки за изпълнение в държавите членки. Защото иначе този въпрос няма да стане приоритет. Естествено, че трябва да има санкции, такива практики трябва да се наказват с цялата тежест на закона. Освен това, правоприлагащите органи понякога могат да намерят благодарение на определено разследване информация за други престъпни практики, В някои страни вече има натрупан практика и тя може да се използва. Регистрацията на компаниите е изключително важна, тъй като ако има някакво подозрително поведение, те трябва да могат да бъдат разкривани и то на ранен етап. Агенциите за събиране на информация и данни трябва да бъдат следени, тъй като те играят важна роля. В момента липсва контрол в това отношение и накрая има отделна глава, посветена на международното сътрудничество, защото разследването на такива практики не може да спре на националните граници. Има международни инициативи, Съществува една неофициална работна група в областта на маркетинга. Понякога са замесени такива далечни страни и предприятия е, като Нигерия и нигерийски фирми, така че няма как да се справим сами и трябва да има сътрудничество. Освен това, в съобщението на комисията се говори за така нареченото съпоставително рекламиране. Аз бих искал да се включи този въпрос в приложното поле на моя доклад, макар че той вече е малко по-разширен, отколкото трябва. Когато стигнем до измененията, няма проблем да включим теми, свързани с съпоставителното рекламиране, съпоставителната реклама. И накрая, по отношение на графика на работа. Крайният срок ще бъде 18 юни на обяд. Разглеждането на измененията ще бъде на 5 септември, значи след лятната вакансия. На 25 септември ще разгледаме компромисните изменения, приемане в Имко на 26 септември и на втората сесия през октомври ще влезем в пленарна зала. Поправете ме, ако аз а, съм се объркал по отношение на графика. Да, ние се консултирахме по въпроса. Всъщност ще Имахме възможност на 8-9 юли, може би, да разгледаме компромисните изменения през септември. Вие работите в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка, така че можем да осигурим време за такова разискване предвид на графика ни за юли. Благодаря ви. Разясненията бяха а, добри, отговаря на препоръките както и при останалите доклади по собствена инициатива. Докладчика трябва да бъде много а, сбит а, и мисля, че докладчикът е наясно с това ограничение. Ролята на докладчика по доклади от собствена инициатива е изключително важен. Тази сутрин ние приехме доклада на господин Фокс. Надявам се, че доклада, който разискваме в момента, няма да е толкова спорен. Първо госпожа Ланген от името на господин Шваб. Уважаеми колеги, искам да извиня първо Андрея Шваб, който днес не може да присъства и ме е помоли от негово име да кажа някои неща. Първо искам да благодаря на вас, господин Де Йонг, за проекто доклада, който представихте днес. Всъщност Искам да кажа, че господин Шваб има да поднесе два коментара само по две точки. Аз съм е, убедена, че ще се дискутират измененията, а и някои други аспекти. Тези две точки вече бяха засегнати. Става дума за черния списък за фирмите, които извършват измами и след това допълнителни административни структури за координиране на обмена на информация. Господин Шваб има определени опасения във връзка с черния списък на фирмите, които извършват измами, просто поради факта, че там не е ясно кои фирми трябва да бъдат включени в тази фирма и кой решава това. Кой решава защо тези фирми, които извършват измами, не са е, осъдени с ефективно влезли в сила присъди. Също така, когато те сменят представителствата в друга държава, за да избегнат преследването за измама, господин Шваб точно тук желае да бъде изготвен черен списък за заблуждаващи практики и смята, че този списък е по-добър в практическо отношение. След това координация на обмена на информация, създаването на централен орган, е, който да се координира от е, комисията – на фона на настоящата финансова и економическа криза държавите членки го отричат, тъй като не могат да осигурят необходимите финансови средства и персонал. След това езиковите проблеми, разпределението на разходите между държавите членки, това би довело до трудности и до неефективна процедура. Господин Шваб желая да се отбележи, че със сигурност ще има много възможности, много случаи да се разгледат тези неща по-задълбочено. Имам предвид е, аспектите на процедурата. Благодаря. Uh, Благодаря много. Госпожа Стайлер, сега ли искате да вземете думата? Добре, защо не? Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Читам, че това е отлично свършена работа. В Шотландия, в останалата част на Обединеното кралство, има доста хора, които са засегнати от подобни практики. И вие правилно в точка Д на доклада посочвате, че хората често се чувстват неудобно, че са били е, измамени Трябва да се изобличават хората, които прилагат подобни практики. И трябва да се работи на европейско ниво по въпроса. Вие споменахте в доклада какво правите останалите държави членки. Харесваме също, че черният списък на фирмите, които извършват измами, е разгледан. Считате ли, че Солвит може да играе някаква роля като възможност да се справим с този проблем, за да могат фирмите, които имат неприятен опит това отношение, да се обръщат към тази система? Искам да дам своята подкрепа Читам, че наистина е важно да се намери решение. Дълго време хората настояваха да се предприемат действия. Добре е да кажем, че сме против такава практика, но трябва да кажем и какво може да направи Европейския съюз за преодоляването й. Трябва да държим сметка и за изборите, които предстоят следващата година. Благодаря. Благодаря също за цветистия език, който ползвахте днес след обета. Господин Рошфорд, благодаря господин Де Йонг за работата, която започнахте и свършихте. Това е изключително важна работа. Вие казахте, и то основателно, че всички сме убедени в полезността. Някои от депутатите попаднаха в клопка и понякога те попадат в същата клопка, която пред, а, попадат а, доста от малките и средни предприятия. Има консенсус, който беше лесно постигнат относно засилването на сътрудничеството между държавите членки, обмена на информация. В това отношение считам, че трябва да изчакаме предложенията на комисията тя се ангажира да представи през 2013 година детайлна оценка на въздействието и да работи за засилване на сътрудничеството между държавите членки. Важно е също сътрудничеството и с трети страни. Господин Юнг, вие казахте също, че понякога тези мрежи действат в различни държави, за това трябва да има механизми за ранно предупреждение, които да са ефикасни националните органи в държави извън Европейския съюз, трябва да се сътрудничим с тях. Някои от въпросите бяха засегнати от колегите. Аз считам, че сега е актуално да има черен списък на практики, свързани с измами. Те трябва да бъдат включени в такъв черен списък. Искам да разбера дали тази, този черен а, списък на лошите практики ще бъде доразвит в черен списък на фирми, които а, се занимават с подобни а, практики, защото има компании, които са специализирани в подобен тип а, измами. А, има и други предприятия, в които е, само някоя от услугите може да не бъде в съответствие с изискванията, не е непременно, че самата фирма е, се занимава с измами, която става за една голяма фирма, например. Що се отнася до разходите, трябва да си зададем въпроса дали трябва да работим бързо за въждането на такива мерки. В точка 7 също се поставя въпроса за разходите, свързани с почтите и телефонните услуги. Почтата трябвало да поема отговорност според това предложение, да следи това, което разнася. Има и друг деликатен въпрос, който сте засегнали. Става дума за въпроса Господин Вилдин, вие сте се спрели на това, дали трябва да се включат отношенията между предприятията в приложното поле на директивата, както във Франция. Има искане от Европейския парламент към комисията да се разгледа този въпрос. Ако бъде постигнат бърз консенсус между нас за разширяване на приложеното поле, което е за отношения предимно между предприятия и потребители, да се разпространи за отношенията между предприятията. Става дума за директивата за нелоялните търговски практики дали ние трябва в този случай да имаме предвид в този текст да направим някои предложения в този смисъл, изпреварващо. Относно от точка 6, вие говорите за евентуалното използване на колективната защита. Това е въпрос, който разделя членовете на нашата парламентарна комисия, както и на политическите групи и как гледате на инициатива страна на Европейската комисия в това отношение. Дали е за предпочитане да, да не се изчака предложението на Европейската комисия, за да имаме едно пространно обсъждане на въпроса и как може тези търговски практики за които говорим днес, могат да се впишат в тази рамка. Искам да ви благодаря за конструктивния подход и опита да включите унези изменения, които сме ви представили. Благодаря. Госпожа Руле. Благодаря. Аз е, искам да благодаря на Денесте Юнг. Смятам, че неговия документ съдържа много добър анализ и повдига въпроси, които не са били винаги в центъра на нашата работа, но винаги сме били конфронтирани с тях. Става дума за е, тези е, фирми, за тези издателства на фирмени справочници, на фирмени указатели. Този проблем от няколко години се разисква, поради което смятам, че е много добре, че той се спира на този проблем. Останалите проблеми, които засяга, например, с доказателствената тежест, че сумите, когато са твърде малко, не би следвало да е, се преследват по-нататък. Всичко това са неща, които очертават много ясно проблемите, поради което аз е, съм много радостна, че той той е, изостря вниманието върху тези проблеми, така че за малките и средни предприятия става видно, че ние тук в Европейския парламент се отнасяме сериозно към техните грижи и проблеми. Там, където е, мога да посоча трудности, това е всъщност всичко свързано с решенията. Много е важно доброто сътрудничество между държавите членки, също така и спазването на добрите практики. Темата за международната работна група за мен също е много важна. Мое преждеговорившите вече посочиха къде са трудностите, например черния списък или пък процедурата за възлагане на поръчка, преди да е влязла в сила присъда. Аз мисля, че тук очакванията трудно могат да бъдат изпълнени, поради което смятам, че ние трябва да се съберем и да помислим къде можем да предложим добри подходи за решаване на проблема. Смятам за правилно, че още сега засягаме въпроса B2B. Тогава ставаше дума за нелоялните търговски практики и е, когато дискутирахме този въпрос, се говореше за B2B и имаше е, тогава призиви да се разшири този подход, но комисията не го прие. Аз мисля, че това е аспект, който трябва да засегнем. Зная, разбира се, че е, е, колективните искове са нещо много спорно в парламента, но е, всъщност те са необходими, защото когато става дума за малки суми и когато става дума за трудно доказване на доказателствата, всъщност е, тогава вече е добре да се прилага колективният иск като инструмент. Мисля, че ще стигнем до решение, но още веднъж повтарям, е, благодаря ви, е, вие предлагате правилно насочване към проблемите, а ние ще трябва да работим по тях. Е, благодаря. Нека и аз да кажа няколко думи като докладчик в сянка. Взимам повод и отказаното до сега. На първо място, що се отнася до директивата за нелоялните търговски практики, Както знаете и аз и Хайди Рюле работихме по нея. Тя се обсъжда от дълго време. Та, там възниква въпроса за разширяването на приложното поле към случаи засягащи бизнеса. Само, че има опозиция. Като едно решение за, за краткосрочен план това решение, тази директива няма да проработи. За съжаление, по отношение на директивата за нелоялните търговски практики, можем да кажем, че тя не се прилага последователно и то по отношение на отделните физически лица, на потребителите, какво да кажем за компаниите тогава? подвеждащите реклами могат да бъдат обект на разследване, независимо от това дали става въпрос за отделно лице или за компания и ние препоръчваме това да се случи, защото това е пътя напред. Част от проблема се крие в факта, че тези справочници са много подвеждащи по своя характер. Те са направени така, че да бъдат на границата на приемливото. И вие справо казвате това в вашия документ. Точка 8 казва, че държавите членки нямат увереност, че може да се установи тежестта на доказване. Понякога се разменят редица писма между съответния справочник и компанията и там се използват различни практики, за да се направи привидно искането по-приемливо от юридическа гледна точка. Освен това, практиките постоянно се обновяват последните случаи не са свързани с справочници, а са свързани с бази данни, в които трябва да се регистрира ДДС номера, тъй като това вече е задължително в Европа. Аз мисля, че трябва да има нещо като централизирана система на посочване с пръст. Отново казвам, много внимателно подбирам думите си, както каза и госпожа Колин Ланген. Тези случаи са на границата на законността и ще е доста деликатно поставянето в черен списък. Мисля си, че е добре компаниите да публикуват примери на такива запитвания, обаждания, които са получавали, може това да става в нещо като регистър, как да го нарека, не знам, централна система. Основният въпрос за компаниите е, че подобни искания или писма идват в отдела по маркетинг, а в крайна сметка изпълнителният директор ще трябва да плати. Ето защо подобни идеи биха намерили правилната почва за развитие. Освен това, аз си мисля, че е добре компаниите, които са изпаднали в трудности сами да насочват вниманието към това какво може да се направи. Госпожа Сталин подхвърли интересна идея за солвите. Аз е, имам е, система, според която се изпраща информация с е, данните за контакт на всички хора, които са в, в моя списък с контакти. И всеки път, когато получим някакъв отговор, който изглежда подозрителен, ние реагираме веднага. Така че благодаря ви за, за тази инициатива. Между другото, Генерална дирекция предприятия има веб страница, на която се помага на компаниите, изпаднали в затруднение. По отношение на идеите на докладчика, трябва да се внимава с ползите от подобни действия. По отношение на обществените поръчки, част от практиките всъщност са позволени вече. И има такива мерки за наказания. Госпожа Руле знае повече от мен по този въпрос. Е, може да се изключат тези компании от е, възможността за участие в търгове. По отношение на колективните искове, нищо не пречи на компаниите да правят нещо подобно. Основната трудност тук се крие в е, информацията, тъй като тези компании, използващи нелоялни практики, много бързо сменят местоположението си. И още нещо, тъй като не трябва да задълбаваме само в един конкретен проблем. Моя коментар е свързан с антиконкурентното поведение и с нелоялните практики за компаниите. Става въпрос и за пакета за телекомуникациите. Когато работихме по него, беше повдигнат въпроса за квази потребителските практики. Съвсем се обърках вече по отношение на законодателството. Директивата за универсалните услуги разполага с разпоредба, по силата на която телеком регулаторите могат да прехвърлят действието на, на, на тази разпоредба към малките компании. Мисля, че е добре да се спомене тази практика и възможността тя да се прехвърли към малките компании. Държавите членки трябва да направят нещо в тази връзка. Това са коментарите от моя страна. Господин Билан е докладчик в Сянка. Аз ще му предам онова, което се е обсъждало тук. Някой друг иска ли да каже нещо? Колегите Мандерс, Ферхейен, не, значи ще дам думата на колегата от комисията за отговор. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко от комисията на този етап. Просто искам да ви успокоя, да ви кажа, че правим цялостна оценка на този феномен в Европейския съюз. Трябва да ви кажа, че събирането на данни се оказа доста сложно. И вече стигнахме до заключението, че онова, което виждаме е само върха на айсберга. Знаем, че много компании дори не се осмеляват да се оплачат относно това колко често стават жертва на, на подобен турмоз. Ние правим стъпки в посока решаване на проблема, ще създадем оценка на въздействието, което ще покаже доколко е разпространен този проблем. Миналия ноември приехме съобщение. Там казахме, че ще има преглед на законодателството. Що се отнася до разширяване на приложеното поле на директивата за нелоялните търговски практики, службите на комисията се опитват да излечат от тази директива най-доброто, най-добрите разпоредби и е, комисията иска да приложи тези разпоредби към сектора на бизнеса. Мисля, че по този начин ще имаме необходимото ниво на защита за бизнеса. Така че директивата за нелоялните търговски практики е източник на вдъхновение, но за момента мисля, че е неуместно да се престараваме и да разширяваме изискванията, които са част от тази директива към B2B практики. Бизнес за бизнес. Това е заключението, до което стигнахме възоснова на събраните данни. И още нещо във връзка с това какво да направим, за да стимулираме трансграничното сътрудничество между държавите членки. В момента обсъждаме възможността за разширение на използването на административните бази данни. Това може да послужи за основа за диалог между съответните национални власти. Смятаме, че този доклад е много полезен, той дава повод за размисъл и естествено очакваме с нетърпение сътрудничеството с вас по това досие. Много ви благодаря. Радвам се, че ще работим заедно в синхрон. Ние ще ви подкрепяме политически. Мисля, че идеята на тези доклади по собствена инициатива е добра. Денис, искаш ли да обобщиш? Да. Ще бъда съвсем кратък, тъй като ще говорим много и когато се появят измененията. Просто искам да ви успокоя. Когато споменах черния списък, имах предвид една конкретна цел, защото виждам, че тук се пораждат притеснения. Имах предвид да се помогне на малките предприятия, които страдат от такива практики. Съгласен съм, че поставянето в черен списък на компаниите може и да не се окаже ефикасно, тъй като те могат да променят своето име, да бъдат разпуснати, закрити. Така че черния списък създава затруднения, но може да се разгледа като възможност за решение на проблема. По отношение на холандската точка за контакт, трябва да кажа, че оттам има много добри примери за такъв списък. Мисля, че ако той е компютеризиран, ще има полза за всички по отношение на колективните искове. Аз разговарях с номинирания за комисар господин Мимица. Той каза, че комисията ще направи препоръка за колективните искове. Колективните искове са част от много доклади на ИМКО. И аз мисля, че ние трябва да се обърнем към комисаря в това отношение. Ще се опитам да остана прагматичен в този доклад. Ще отчета исканото от колегите. Мисля, че най-важното е да помогнем на компаниите срещу тези практики и аз съм сигурен, че ще намерим общо решение на проблемите. Благодаря. Благодаря ви много за доклада. Крайния срок за изменение 18 е юни. Обсъждане на програмата ще бъде обсъден в последствие. Ще се опитаме да го приемем на 23 септември, всъщност 5 септември. Да разгледаме компромисните предложения. Ако искате да направим предварително обсъждане на измененията на 8-9 юли, ще има такава възможност. Обеден съм, че ще поддържаме контакт с представителите на Европейската комисия, за да достигнем до заключение. Благодаря на екипа на Европейската комисия. Сега преминаваме към следващата точка. Това е становище, което изготвяме за генерал не за генерална дирекция, а за Комисията по правните въпроси, за колективното управление на авторското право и сродните му права, многотериториално лицензиране на правата. Това е много важно предложение на Европейската комисия. Радвам се да приветствам някой, който редовно е, е наш събеседник, Мария Мартин Прат. Добре дошла. Тя отговаря за авторското право в Генерална дирекция Маркта. Туан Мандерс е докладчик по становище. Госпожа Вахейн е докладчик в сянка. Госпожа Ставин Холце. Или вие сте докладчик в сянка по нещо друго? Не съм убеден какво се е случило с докладчите в сянка на социалистите и демократите днес следове. обед. Господин Енгстром е тук. Той е истински експерт по въпроса. Аз ще заменя госпожа Макларкин, както винаги, и Корнелис Де Йонг за Обединената левица. Не е пълен екипа на докладчите в сянка, но все пак тук е тежката артилерия, ако мога така да се изразя, без да обидя когато и да било. Вие изготвихте вашия доклад. Получихте над 200 изменения. Какво мислите? Благодаря, господин председател. Да, това показва, че дори при едно становище а, имам много интереси, въпреки че тук става дума само за становище. Трудно е да се намери баланс. Знаете, че потребителите все повече а, харчат а, за произведения на културата. В оценката на въздействието комисията каза, че много от авторите дори не получават възнаграждение. Ето защо считам, че беше направено това предложение от страна на комисията, което по същество е много добро. Ние го обсъдихме миналия месец или преди около две седмици по-скоро. Представих 50 изменения Обсъдихме въпроса с комисията, например за правото в областта на конкуренцията. Аз е... исках да се избегне конфликта с законодателството, така че внесохме едно техническо изменение, но по същество става дума за едно и също нещо. Повечето от измененията могат да бъдат подкрепени и ми се струва, че ще е възможно да постигнем компромис или да намалим броя на измененията. Идеята е да се подобри вътрешния пазар за управля... при управлението на колективните права. Това е много важно. Има три основни теми, на които искам да се спрям трансграничното сътрудничество, някои изменения, които са свързани с протекционистски мерки. Жалко, че Робер се тръгна. Изключването на аудиовизуалния сектор е другата тема. Искам да поставя въпроси на колегите, които поставиха тези представяха тези изменения. Например, Сабине работи много по този въпрос, за което я благодаря. Има някои изменения, които бих искал да изясним. 220 изменение. Вие говорите за създаването на един пул като неправителствена организация или сте го замислили, или под формата на доброволно сътрудничество. Тук има разлика. Може ли да поясните това? Освен това, забелязах протекционистски мерки, поне аз така ги наричам. 107 изменение, например. Ако позволим подобно нещо, ние няма да опростим пазара онлайн и офлайн а 27 или 28 различни а, правни системи, които трябва да имаме предвид. Затова аз не съм за изключване такива сектори, като аудиовизуалния сектор, особено като се има предвид, че много от авторските права се предлагат онлайн – и не можем да създаваме граници между държавите и членки. Затова трябва да имаме общо европейски подход и не искам да се изключват които и да било сектори. Това е което искам да кажа като начало. Следващата седмица възнамерявам да организирам в сряда или някой друг ден среща с докладчиците в Сянка за да видя дали можем да постигнем компромис по много от тези въпроси. И след днешните разисквания приканваме останалите колеги, които направиха предложение за изменения, да обяснят защо предлагат тези изменения. И може би следващата седмица ще можем да финализираме текста, да го гласуваме в нашата комисия и да го изпратим в комисията по правните въпроси и след това да се включи в доклада на комисията по вътрешен пазар. Госпожа Ферхайн, първо искам да благодаря на комисията и на госпожа Мендес за предложението. Предложението на комисията съдържа много важни аспекти за управление на колективни права колективно управление на авторски права, най-вече когато става дума за носителя на правата, за прозрачността и възможността за опростено многотериториално лицензиране. Госпожа Мандърс представи много предложения. Тези предложения ние сме ги обсъждали и преди това за мен обаче остава въпроса за Non-Stop е, Shop и е, също беше посочено, че е трудно е, да се обединят интересите на различни носители на права. Трудности има от гледна точка на правната уредба на конкуренцията, така че според мен трябва да има повече прозрачност, повече възможности за зачитане на интересите на ползвателите на лицензи, трябва да се създаде база данни на европейско равнище или на глобално равнище, Global Reporter Database. Това вече беше е, предложено от някои организации за колективно управление на авторски права. Има такива концепции. Аз бих си пожелала, че тази концепция да се разшири, така че всички да имат възможност и да могат да въвеждат информация, кои права управляват, как ги управляват, как са структурирани тарифите, така че да а, има по-голяма прозрачност след като се включи тази информация. Аз мисля, че има някои проблеми по отделни точки, които заслужават да бъдат обсъдени. Например, а, връзката с съответната директива. Също така има някои държави членки, където регулацията е доста строга, а в други не, така че имаме изкривяване на конкуренцията при това положение. Аз е, съм внесла много ясно предложение за изменение. Ние ще трябва да намерим обаче и възможност да дискутираме по е, предлагане на решения на тази тема. Трябва да се предложи диференциран подход по отношение на лицензирането на е, Организация за колективно управление на авторски права, също така и какви са изискванията за управление на определени права на носители носителите на права в определената държава членка, така че да се стигне до разумно решение съвместимо с европейското право. Съществува още един аспект, той е свързан с въвеждането на Online Rights Pools, тези възможности за създаване на пул, това засегна и ти. Е, всъщност е, в такъв пул могат да се обединят различни организации за колективно управление на авторски права, за да се улесни предоставянето на многотериториални лицензи. Разбира се, това трябва да става съгласувано е, съгласувано трябва да се управляват и правата, трябва да се осигури сътрудничество. До сега това е било много трудно, защото винаги се засяга правната уредба на конкуренцията и всъщност това сътрудничество, което ние желаем, това трансгранично сътрудничество, е, трябва да улеснява многотериториалните лицензии, но това не е така, поради което аз е, бих е, желала да имаме дефиниция за такива полове и също така така те да бъдат възможни. Аз смятам, че е особено важно да се спазват изискванията за прозрачност, за вътрешната организация на организациите за колективно управление на авторски права, да има повече възможности за участие на техните членове в управлението и също така да се отчитат е, фактите, че много творци са чудесни творци, но нямат достатъчно познания по право и в други области, така че те да могат да бъдат представлявани от адвокат или от друго квалифицирано лице, което да може по-добре да защитава техните права. Това трябва да се вземе предвид е, и трябва да се даде такава възможност, но това не означава, че членовете на организациите за колективно управление на авторски права би трябвало да се третират равнопоставено. Да речем, голям издател, който е член на такава организация, трябва да се третира по различен начин, отколкото е, определен обикновен член, който просто е предоставил правата си за управление на такава организация. Аз мисля, че ние трябва да намерим добри компромиси и да е, работим в посока на конструктивно решение. Благодаря. Um, Благодаря много. Господин Екстрам. Благодаря. Ние искаме повече прозрачност, искаме титулярите на права да получават това, което е дължимо. И съм убеден, че ще намерим добър компромис по тези въпроси. Има три изменения, които са доста проблематични. И всички те са представени от самия мен. Uh, it's number 94. 94, 213 и 242. Те са посветени на една и съща идея. Предложението на комисията се говори за дружества за колективно управление на права, установени в държава членка. Аз искам да се замени установени с действащи или активни в държавите членки. Защо те могат да се регистрират в Швейцария или в, на Шейселските острови. Може би да е параноя от моя страна. Да, там, където са активните, ще могат да се предприемат мерки от държавите, в които са, се намират. Аз искам да оттегля тези изменения и искам да се извиня за лошите формулировки. По по-общите въпроси. Обслужването на едно гише, когато беше споменато от докладчика ми се стори много добра идея, но действително поражда някои въпроси, свързани с конкуренцията и трябва да, обсъдим, да го обсъдим допълнително. Госпожа Ферхоен говори за представителство на общо събрание. Ако аз съм член на Дружество за колективно управление на права, аз бих искал а, някои юрист да ме представлява, а не някой виртуозен изпълнител на китара. Надявам се, че ще можем да постигнем компромиси по този въпрос. Изключването на аудиовизуалните творби не е. Има проблеми в целия сектор, липса на прозрачност и прочие. Аудиовизуалният сектор, като всеки друг сектор, няма проблеми, няма, смис... няма значение дали е включен или не, или пък има проблеми и а, трябва да се включи. Така че аз не виждам някакъв проблем с изключването. Да, това е по същество. За мен, както винаги съм казвал, е изменението представено към член 12 или не е 2. Ако не могат да бъдат открити истинските притежатели на авторски права, колективните дружества да не могат да задържат парите, защото по този начин се насърчават да не полагат достатъчно усилия да намерят титуляра на авторското право. Това е стимул за тях да не са особено прецизни в търсенето. Тези пари трябва да отидат в ръцете на онези, които са създали съответната творба, а не да отиват в чужди ръце. в директивата за творбите с неустановено авторско право се казва, че библиотеки, като е Европеяна, които представят в цифров вид културното ни наследство, могат да го правят, но ако се появи внук на съответния творец, трябва да има право да получи полагащото се възнаграждение за тази творба. Въпреки, че по тази директива всички искаха да се осигури достъп до културното многообразие в Европа чрез Европ... Европеяна, може да има някои спънки. но ако се иска от а, библиотеките да плащат някаква компенсация, все пак това може да се окаже нещо добро. Очаквам срещата на докладчиците в Сянка. Председателят, аз сега ще бъда докладчик в Сянка от името на госпожа Макларкин, която е истинския ни докладчик в Сянка. Тя е докладчик в Сянка и в Комисията по правните въпроси. Госпожа Макларкин, както останалите докладчици в Сянка, иска да благодари за изготвеното становище от господин Мандерс. Тя беше много предпазлива в представянето на изменения, защото счита, че структурата като цяло е добра. Аз ще се спре само на тези области, в които тя изрази някои безпокойства и се надява, че докладчика ще възприеме нейните изменения. На първо място тя не е съгласна с факта, че докладчикът предлага да се заличи първоначалното предложение на комисията, което ще позволи държавите членки да изключват най-малките дружества за колективно управление на права от обременяващи ги регламенти. Те може да са силно специализирани. Не виждам защо трябва да отпадат от общата разпоредба. На следващо място тя въвежда изменения, които подсилват много териториалното колективно лицензиране. Както се вижда от предложението, целта е да се насърчи работата по творби с авторски преда, права, аудиовизуални или други области и ние трябва да ги насърчим. Освен това, тя представи изменения, както и Екстром относно събирането на средства, които не са а, върнати на а, притежателите на, на правата. Предполагам, че ще проведат разговор с господин Екстром. Трябва да има някакъв инструмент, за да могат тези средства да се използват за разумни цели. Госпожа Макларкинг също представи изменения, които допускат сътрудничество между организациите за колективно управление на права, за да могат да излизат с общи фактури. Това ще доведе до облегчаване на клиентите. Ще изпратя на господин Мандерс копия от, не... копия от нейните бележки, за да може да се ползва мъдростта на госпожа Макларкин по въпроса. Виждам, че госпожа Вайненхолцер, докладчика в сянка на социалистите и демократите, която в момента не ме слуша, е вече тук и се надяваме, че ще може да участва в дебата. Ние извършихме някои промени в дневния ред. Може би не сте била предварително информирана. Ние всъщност представихме тези изменения преди два дни. Господин Дион първо, за да може госпожа Вайденхолзер да се настани удобно. Благодаря, господин председател. Аз и моя екип се опитахме да предложим десетки изменения, тъй като разговаряхме с редица заинтересовани страни и имахме желанието да внесем много текстове, само че Туан Мандерс предлага такъв текст че повечето заинтересовани страни могат да го приемат, а именно текста за единната фактура. Това е основният принцип за мен и се надявам, че той ще бъде включен, защото той откликва на много искания с различен, но и все пак подобен характер. Искания на различни страни. Нещата вървят по план, съответно и аз е, очаквам с нетърпение срещите с другите докладчици в Сянка и с е, самия генерален докладчик. Няколко текста, където сме внесли изменения. Приложното поле. При, е, предложенията за определения трябва да са точни, за да се включат всички видове организации, включително търговските. Не ми хареса в предложението на комисията идеята, че търговските организации се включват, но проблема е с нетърговските асоциации и организации. Да, съществуват проблеми, но не може да се каже, че ако имаме търговска организация, то няма проблем. това, което се определя в първата част на предложението на комисията, трябва да се прилага и в втората част. На второ място, по отношение на музиката имаме така наречения основен репертуар и репертуар ниша. Основната ни идея е да се представи тук не само основния традиционния репертуар, но и репертуара, който попада в различни ниши. Освен това, мисля, организациите трябва да получат възможност да инвестират в определени културни и социални дейности. Така че моята група смята, че организациите трябва да имат такава възможност. Текста на комисията не беше пределно ясен в това отношение. Понякога споменаваше нещо подобно, понякога не. Това е приоритет за нас. И на трето място, нещо, което беше казано вече от госпожа Ферхейен за конкурентното право. От една страна, ние се опитваме да създадем система за много териториално лицензиране, така че да може да се създаде определен пазар. От друга страна обаче комисията има конкретно виждане за конкуренцията. Нещата не могат да вървят ръка за ръка. Аз смятам, че тук трябва да се работи заедно и конкуренцията, правото на конкуренцията не може да изкривява нещата. Надявам се, че Тоен Мандерс ще приеме тази отправна точка. Още веднъж казвам, аз съм положително настроен към текста и благодаря на докладчика за това, че ни даде една добра база. Госпожа, господин Виденхолцер. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към положителната оценка и приветствам това предложение за директива принципно, защото то тласка напред е, развитието на цифровия вътрешен пазар. Става дума за управление на авторските права, за организациите за колективно управление на тези права, е, тъй като до сега все още съществува несигурност за творците и е, доставчиците на дигитални услуги. Става дума за това да се създаде повече прозрачност на европейския пазар, повече демократична организация, когато става дума за разпределение на правото за глас. Настоящата сложна система е, в момента е, води до създаване на различни инцензии, а това спира иновациите и растежа, поради което има смисъл да бъдат създадени единни трансгранични правила при трансграничното лицензиране. Аз искам съвсем накратко да се спра на измененията, които съм предложил. Радвам се много, че тези въпроси бяха засегнати от други, а именно е, свързването на альтернативни лицензии, също така и е, предоставянето на е, правото на носителите на права, е, коя организация да управлява правата им е, и че тази организация може да има различни категории членове, е, че трябва да има повече демокрация на общите общите събрания на тези организации. Е, също така, че трябва да се изисква експлицитно посочване на мотиви, когато се отхвърля молба за членство в такава организация, е, че трябва също да се гарантира не дискриминация. За мен е изключително важен устава и е, условията за членство в тези организации да бъдат уредени много добре, за да се избегнат злоупотребите правата на членовете е, в рамките на Общото събрание на тези организации не трябва да се ограничават. Също така е, ролята на аудиторите трябва да бъде укрепена, когато става дума за е, проверка на финансите на тези организации. По-добре трябва да се уреди и разпределението на печалбата. Според мен срокът е, трябва да бъде два месеца за разпределяне на печалбата. Аз мисля, че предложението на госпожа Ферхайм е много добро. Когато имаме предвид демократизацията на този тип е, организации. Благодаря най-сърдечно на докладчика за добре извършената от него работа при изготвянето на този доклад и е, се радвам да чуя какви ще бъдат е, предложенията във връзка с е, приходите, с изплащането на тантиеми и също така очаквам с нетърпение решение във връзка с финансовите средства. Смятам, че това е един много добър доклад. Благодаря. Uh, Благодаря. Има ли някой друг колега депутат, който иска да каже нещо? Няма. Значи тогава ще дам думата на Мария Мартин. Тя ще ни каже какво смята за измененията, внесени към първоначалното предложение на комисията. Заповядайте. Благодаря за думата, господин председател. Разбира се, нека в началото първо да благодаря на господин Мандерс за положените усилия. Искам да благодаря и на другите депутати, тъй като са внесени 242 изменения към доклада. В началото искам да изразя своята пълна подкрепа за част от принципите, които бяха споменати от господин Мандерс и докладчиците в Сянка. По-конкретно, подобрението на вътрешния пазар, възоснова на тази директива, подобрението на прозрачността във функционирането на колективните сдружение, участието на заинтересованите страни в тези сдружения, освен това, улесняването на получаването на лицензии и съответно улесняването по отношение на правата на потребителите. Всички смятат, че искаме да подобрим функционирането на вътрешния пазар и едва ли имко ще попречи на функционирането на вътрешния пазар. Има някои коментари от ваша страна обаче, които създават проблеми, тъй като важното винаги се крие в подробностите. Така че нека сега да мина от похвали към известна доза критика. Има някои неща, които не трябва да се забравят, когато се опитвате да стигнете до компромис между различните изменения. Първо, по отношение на някои изменения, които биха попречили на вътрешния пазар. Господин Енгстрем доста коректно каза, че оттегля три от своите изменения. Комисията благодари на докладчика, защото той заяви своите притеснения относно контекста контрола на сдруженията, които действат. Тоест, сега казваме, че всяка отделна държава членка ще контролира отделните сдружения. По отношение на многотериториалното лицензиране, Казахте, че директивата може да влуши положението. Разбирам онова, което казвате, но ви моля да погледнете вашите изменения. Нека да дам един пример. Комисията е разговаряла с госпожа Ферхайн. Все още се притесняваме от някои идеи. В изменение 107, например, където се намеква, че ако едно сдружение за колективно управление включи голяма част от а, своя репертуар в една държава членка, то контрола ще се осъществява от тази държава членка, дори и издружението да е базирано в друга държава. Трудно е да се разбере какво означава значителна част от репертуара. Много често лиценза се дава за целия репертуар. Ако трябва да съм по конкретна. Да кажем, например, че едно френско сдружение за колективно управление дава на един потребител лиценз за използване на репертуара на Spotify, например. Можем ли да кажем тогава къде ще се случва използването на, на, на това право, е, експлоатацията на този лиценз? В Германия, например, където има голям пазар. Ако вземем съвсем, например, едно френско сдружение за колективно управление, това означава ли, че то ще се контролира от един немски бизнес картел? Предложенията трябва да са в полза на единия пазар и те в настоящия си вид ще нарушат същината на нашето предложение. Правото на конкуренцията. Тук няма нищо лошо. То е добро за потребителите, за развитието на пазара. Комисията не дава отворени врати за, задивата конкуренция. Не. Ние знаем колко е важно да има сдружения за колективно управление на права, които да предлагат голям репертуар за потребителите. Това е важно за тях. Но не можем да дадем карт бланш за действия с всякакъв характер. Е, и да кажем, че това ни защитава от правото на конкуренцията. Не можем да го направим, тъй като има член 101 и 102, за, за приложеното поле на директивата. И ето защо аз съм съгласен, че съм съгласна за това, че трябва да се даде възможност на сдруженията да работят а, заедно. Реципрочните споразумения са много важни в това отношение. Ако се опитвате да изолирате е, пазари или да фиксирате цени, то тогава вече се появява проблем. Може да споменете базата данни, глобален репертуар. Това е една добра инициатива. Но не можем да напишем в измененията, че правото на конкуренцията не се прилага. Излъчващите. Знаете, че Комисията знае какви са отношенията между публичните излъчващи радиа и телевизия и издруженията за колективно управление на правила. За някои потребители на допълнителни е, услуги към основното излъчване, сме предвидили друга система, според която не трябва да се спазват е, същите стандарти за, е, за, за качество. Не трябва обаче да разширяваме член 33 на директивата. this is something, again, that the Commission will uh, advise or... Така че комисията смята, че не трябва да се поема по този път. Има някои други изменения, свързани с член 5, много важен. Те целят да ограничат свободите на носителите на права. Не можем да позволим на тази директива да ограничава правата на носителите. Искаме за тях да има по-голяма гъвкавост, по-голяма свобода на избора, като естествено не забравяме какви са нуждите на Сдруженията за колективно управление и не забравяме и равновесието. По отношение на изменения 1.1.4 и 1.1.5, те ще бъдат проблематични, защото премахват възможността за основателен избор за носителите на права. И накрая по отношение на търговските субекти. Какво имаме предвид? Има много различни видове търговски субекти. Например, агентите, за представление. Те са търговски субекти. Господин Мандерс, вие знаете за тях, тъй като те са установени във вашата страна. Агенти на, на изпълнителите. Те вършат отлична работа и съответно получават заслуженото. Не поставяйте всички в една и съща кошница. Трябва естествено да се избегва, да се избягва доминантната позиция, да няма изключително участие на пазари. Ако поставите всички под една шапка, ще се създаде проблем, защото едно е да има равнопоставеност, за да има равнопоставеност, обаче трябва да има равни е, е, условия за всички. Друго е да се пречи на определени лица да навлизат на пазарите. Това са нашите притеснения. Искам да благодаря още веднъж за отличната работа на вашата комисия. Европейската комисия винаги е готова да обсъди с вас е, подробно е, различни аспекти на директивата. Благодаря за това е, отговаряне на различните въпроси. Господин Мандерс, искате ли да кажете нещо? Благодаря на всички докладчици. Бъдете кратък, за да остане време и за следващия ви доклад. Да, ще бъда кратък. Виждам някои възможности вече на този етап. Например, обслужването на едно гише с създаването на, на пул онлайн. Не искаме да има контролирано сътрудничество. Може да се намери решение, според мен. Кристиан беше много забавен. Той отегли някои от измененията си. Не, има или по-скоро на Малкъм. Искам да разбера. Аз съм заличил най-малките дружества за колективно управление, защото има риска. Ако изключите най-малките дружества, има опасност големите дружества да се раздробят на по-малки дружества. Затова ние трябва да сме ясни, трябва да бъдем справедливи. Затова съм заличил тази част. Създаването на фонд. Аз съм против това, защото това е стимул парите да бъдат задържани. Кой ги контролира? Как се харчат? Трябва ли други организации за целта? Ето защо аз казах, е, че съм против създаването на фонда, където да бъдат събирани е, тези средства. демократичността в организациите. Сабине и други казаха, че трябва да се подобри положението в това отношение, но ние говорим за доброволна схема и вие можете да се включите. Ако нещо не ви харесва, може да потърсите друго решение авторът трябва да има избор, кое си е мода да изберат, кое дружество за колективно управление на права ще избере. И това дружество трябва да улеснява работата на творците, а не да ги контролира. Вижда много възможности за постигането на компромиси. Бих искал да поканя докладчиците в сянка в сряда, при възможност да направим среща за час, час и половина, за да видим дали можем да постигнем компромиси по повечето от измененията. Ако сте съгласни, ще ви изпратя покана къде точно и в колко часа да се срещнем. Аз искам да си сътрудничим и при възможност да, да изготвим едно добро предложение, което да има подкрепата на всички и да е приемливо дори за Европейската комисия. Благодаря. Ако всичко е успешно, на 17 юни можем да разгледаме измененията на 18 да гласуваме, тъй като водеща комисия ще гласува през юли. С обичайната си енергичност, и добронамереност съм убеден, че ще може да постигнете бързо компромиси. Благодаря за комплиментите. Сега преминаваме към следващата точка. Преди това искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Сега преминаваме към втория проекто доклад на господин Мандерс. Виждате, че той е много заед. Става дума за законодателен доклад ние сме водещата комисия. Докладчика, слушали ме? Господин Мандерс, нуждая се от вашето внимание. Трябва да започнете работата по изготвянето на компромиси по-късно, не веднага. Вие сте докладчики за тази точка от дневния ред. Да, ние намерихме компромис за времето на срещата, но благодаря ви. Аз все още не съм ви дал думата. Искам да приветствам господин Гоха от Европейската комисия, Генерална дирекция Маркта, интегриране на продуктите на пазара и правоприлагане. Генерална дирекция предприятия ли? Е? Защото аз тук съм се отбелязал маркет. Опростяване на прехвърлянето на МПС, регистриране в друга държава членка в рамките на вътрешния пазар. Това е точката, която ще разгледаме. Спомнете си, че това е в отговор на безпокойствата, изразени от гражданите. Беше обсъден този въпрос на първия форум за единия пазар – сега ние трябва да изготвим становища по предложението на комисията и да превърнем това в реалност, което означава, че държавите членки трябва да спазват тези изисквания. И аз сега искам да запитам господин Мадерс как предлага да стане това. Давам му думата да ни представи доклада, след което господ господин Карас като докладчик, госпожа Стайлер, госпожа Руле и аз, господин Хендел не е тук, ще взема отношение. Виждате, че има много силен екип от докладчици в сянка. И така, Туан, имате думата. Благодаря. Виждате колко важен е четвъртък следовет. Да, благодаря ви. Аз вече съм изготвил доклада си. Включил съм някои важни аспекти. Например, според мен е важно превозните средства да се ги регистрира там, където се използват. Трябва да се създадат възможности за упражняване на контрол по най-различни причини. Има разлики в данъчното облагане и прочие. Знаете, че има различни практики. Какво става? Това пресата ли? Това е изоставен телефон. Но мисля, че се предава на живо и по интернет. Може би някой си е включил алармата, за да го предупреди кога ще започне вашия доклад. И така, крайната цел е... Не е възможно да се изпълни тя веднага, но със съвременните технологии да има електронна регистрация, а не на хартиен носител. Аз не искам да променям личните, а, националните бази данни, искам да ги свържем в а, системата Еврокар. Ако бъдат свързани, ще имаме европейска база данни, което означава, че всички национални бази данни ще бъдат събрани на място. Ако постигнем, това ще бъде много добре. Трябва да сме наясно кога е отказана регистрация на дадено превозно средство в определена държава членка. Имаше искания от транспортни компании които има дружества в различни държави членки и искат да имат обща перспектива. Не националните кодове в този случай да се използвам, защото те са фиксирани в националното законодателство. Аз не искам да променям това, но искам да променя избора, който може да направите какви цветове Например, е, жълто и черно в е, Германия, в други държави, в други страни, в е, Белгия бяло и червено. Така че собственика може да избира от различните съществуващи цветове за регистрационните табелки. Аз лично бих искала да мога да кажа, че нищо, че съм регистриран в Холандия, съм и европеец. Времените сертификати за регистрация. По време на изслушването германската организация на собствениците на автомобили казаха, че имат много проблеми. И аз също искам да се предвиди една а, обща регистрационна табелка, която да е временна и тя да е разпознаваема от а, всички контролиращи органи, да се знае, че това е временна табелка и да се признава като такава. По време на изслушването това беше подчертано. Трябва също да предприемем мерки против а, измамите. Как може да стане? Може да използваме тези интелигентни камери. Видяхме, че съществуват такива, както и чрез въвеждането на чипове в автомобилите, както и в табелката. Когато се купите една регистрационна табелка, там да се включва и чип, на който да фигурира идентификационният номер, да има също и стикер – да има връзка между регистрационната табелка на автомобила ви и автомобила ви да може да се избегнат а, измамите и да е ясно дали дадена табелка е открадната или не. Това се използва, например, на границата между Канада и САЩ. Виждал съм цени на табелки по-малко от 1 евро. Друго нещо важно, особено за вас, господин председателю. Считам, че трябва да има взаимно признаване на резултатите от техническите прегледи. Например, ако купите автомобил в Германия и той е бил тестван там, и за една година въжи а, резултата, да не се налага повторно тестване на автомобила, ако го предвиждате в друга държава членка. За... Не искам да се въвежда хармонизиран тест а, за а, пригодността за движение по пътищата на автомобила, но да има признаване на резултатите от техническите прегледи между държавите членки. Например, ако отидете за 3 месеца в, в Испания, или ако го направите теста в а, а, Испания, по време на посещението си а, там, той да е валиден и в останалите европейски държави този тест. Искам да разбера какво е мнението на докладчиците в сянка по моите предложения, как може да се подобри а, този доклад. Добре е, че имаме докладчици в сянка. Господин Карас запита какво правим с а, а, професионалните регистрационни табелки. Благодаря, че постави този въпрос. Очаквам да чуя мнението на останалите докладчици в сянка регистрацията на професионалните автомобили е включена в предложението на комисията. Сега складчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Искам на първо място да благодаря на докладчика господин Мандър за чудесната подготовка на това досие. Ние Де-факто с този доклад е, сме взели една от основните мерки за удовлетворяване на исканията на гражданите, на потребителите. И всъщност е, този проблем е един от 20-те най-големи проблеми за потребителите, поради което трябва да бъдат устранени пречките на вътрешния пазар – по този начин ще бъдат опростени процедурите. Аз не искам сега да вземам е, отношение по всички точки. За мен е необходимо да се внесе прозрачност във всички случаи на пререгистрация на автомобили трябва да бъде регистриран автомобила там, където основно се използва. Процесът на пререгистрация трябва да бъде по-прозрачен, трябва да се създаде сигурна база данни. Мисля, че това решително ще допринесе за успеха. Трябва да премахнем всички вратички за измама и също така за укриване на данъци. Според мен, при пререгистрация не е извършена в срок или според указанията трябва да се предвиждат санкции. Също така срокът за пререгистрация сега е 6 месеца. Тук е, трябва да се е, балансират е, малко по-точно някои от аспектите. Има аргументи за по-кратък, но и за по-дълъг срок. Трябва да се изясни и въпроса какво ще стане, когато се откаже пререгистрация, за да не се движат по пътищата негодни автомобили. Разбира се, тук става въпрос за безопасността на движението и за прегледа на автомобилите. Аз смятам, че докладът е много добра основа за по-нататъчни дискусии и благодаря на тези, които са го изготвили. Mrs. Tyler. Thank you and thank you to the... Благодаря на докладчика, госпожа Стайле. Благодаря на докладчиците в Сянка. Приветствам предложението на комисията. Трябва да имаме упростена, хармонизирана система за регистрация на автомобилите. И не само на практическо ниво за шофьорите, но и за борба срещу трансграничната престъпност, свързана с кражба на автомобили. Приветстваме минимални формалности при регистрацията и при регистрирането на автомобил, що се отнася до 4 а, алинея първа. Господин Мандер говори за други страни, където регистрационните табелки се крадат. Например, в Шотландия не искаме да се случва. Този член не е достатъчно ясен. Мисля, че 6-месечният период, гратисен период е е твърде дълъг, трябва да има незабавна пререгистрация, когато даден автомобил се премества в друга държава за трайно ползване. Трябва да се настоява за по-красък срок. Такъв по-кратък период ще има отражение върху акциза, върху автомобила. Не това, което се съдържа сега в текста, насърчава косвено към укриване на данъци. В приложение 1 са предвидени допълнителни 4, 10 изисквания за събиране на допълнителни данни, което е прекалено. В някои държави членки, включително Обединеното кралство, се изисква за страховка преди регистрирането на автомобила. Сега това липсва в предложението и това може да има отрицателен ефект върху недопускане на шофиране без съответна застраховка. Що се относи до европейска табелка за регистрация, аз предпочитам държавите членки да си имат собствени табелки. Мисля, че и потребителите и шофьорите предпочитат това. Аз, например, Казах, че моите избиратели от Шотландия предпочитат да запазят своите табелки. Също използването на радиочастоти за ограничаване на кражбите на автомобили е важно предложение. Относно засилване на оперативната съвместимост, също подобряването на обмена на информация, повече сътрудничество между компетентните органи, което ще гарантира по-висока степен на сигурност по пътищата. Съгласна съм с доклада. Благодаря ви за положения труд и се надявам, че ще можем да постигнем компромиси. Госпожа Руле. Аз ще се опитам да бъда кратка. Искам да благодаря извънредно много на докладчика, защото той наистина е включил всичко всичко. Също и гражданската отговорност, застраховката гражданска отговорност, която засегнахте, госпожо Стайлер, е включена. Тя беше включена и в предложението на комисията, но също и от господин Мандерс. Той е взел предвид и екологичните зони, така че всъщност той е включил всичко, което трябва да се включи. Аз се интересувам как комисията вижда въпроса с Карис. Смятам, че идеята е много добра, но очаквам от комисията да се произнесе малко по по по-подробно, а иначе мога да кажа, че докладът е много сполучлив и се радвам на бъдещото сътрудничество. <laughs> Well, Благодаря. По отношение на регистрационните табели, е, щях е, да кажа нещо. Госпожа Стайлер беше твърде пространна в своето изложение. Трябва да кажа, че това, което решаваме като проблем днес, представлява проблем, реален е, проблем за гражданите, ограничение на техните права. Мисля, че ако искаме да постигнем бърз напредък, би следвало да отчетем какви са възможностите на държавите членки в момента. С други думи, ако ако сметнем, че това законодателство е предшественик на една система за онлайн регистрация, то тогава малко ще пообъркаме нещата и няма как да свършим работа бързо. Откровено казано, аз смятам, че би следвало да се ограничим само до най-съществените елементи, възоснова на съществуващите системи. Е, мисля, че има възможност за по-голямо сътрудничество. Ето защо нека първо да кажем на комисията, че има неуместен метод за стандартизация на регистрационните удостоверения на автомобилите. Системите работят от дълго време и трябва да ги оставим такива каквито са. Няма нужда базите данни да са едни и същи. Просто системите трябва да са оперативно съвместими. Вече знаем от базата данни Юкарис, тъй като имахме и изслушване по тази тема, Е, че системата ще може да проработи добре само ако се обменят данни. Ние искаме бързо да заработи системата и искаме държавите членки да започнат да действат. Ако това се случи, ще се даде ход и на други сродни дейности. Има и други доклади, по които работим, например за годишните технически прегледи на автомобилите. Искам да кажа на генерална дирекция предприятия, че би е, следвало да внесе взаимно признаване и по това досие – защото иначе гражданите ще бъдат недоволни. Всяка държава членка има изисквания за това кога се прави технически преглед на автомобилите. Например, ако са претърпяли някаква катастрофа, происшествие. Така че мисля, че следва да използваме онова, което приехме за техническите прегледи. По отношение на гражданската отговорност и от тук отново се връщам към годишните прегледи, там има изискване да се записват изминалите километри. Просто едно проверяване на километража на автомобила и сравняването на информацията от удостоверението за регистрация с това, което е написано в а, заявлението за застраховка в друга страна, едно такова сравнение ще ни помогне много. И ще се избегнат измамите. Така че мисля, че давам а, одобрение с специално мнение на предложението Мандерс. Гражданите искат е, това предложение да се осъществи на практика, предстоят и избори, трябва да се действа бързо и докладчик е, също трябва да работи така, че да можем да приключим бързо, само че нека да не се въвеждат нови изисквания, защото точно тогава ще поставим прът в колелата на скоростното развитие. Някой друг иска ли да каже нещо? Госпожа Гал Пелц ще бъде тук съвсем скоро. Искате ли да кажете нещо? Благодаря. Искам да дам информация председателя прекъсва. Още не сме стигнали до вашата точка. Просто ви попитах дали имате мнение по тази точка. Сега ще дам думата на представителя на комисията господин Гока от Генерална дирекция предприятия. След това ще дам думата на господин Мандерс. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Мандерс за доклада. Комисията приветства вашия доклад. Ние подкрепяме всички подобрения на проекта на текст на комисията най-вече от тези, които са насочени към подсилване на безопасността, безопасността и на пътищата и превенцията на престъпления. Вече се каза, че целта на предложението е да упрости живота на европейските граждани и аз се радвам, че доклада подкрепя комисията в нейното начинание. Основното правило е следното. Държавите членки могат да изискат пререгистриране на автомобила само ако притежателя на превозното средство живее постоянно на територията на страната. Има някои е, принципи, които приемаме, като цяло сме доволни от това предложение. Още нещо за сметка на последователността. Определението на притежател на удостоверение за регистрация е, се дава в е, директива 937 така че ако ще се въвеждат промени в това определение, е, трябва да сме предпазливи, тъй като става въпрос за отделен нормативен акт. Ние искаме определението да остане такова каквото е. По отношение на устройствата за проследяване. Подкрепяме всичко, което би довело до превенция на престъпления, до неправомерно използване на автомобила, само че мисля, че една такава практика ще е полезна само за автомобили втора употреба или за пререгистрирани автомобили. По-добре помислете какво може да се направи, за да се прехвърли е, това предложение за електронната идентификация върху всички превозни средства, тъй като нашето предложение, казвам, се основава само до превозните средства, които е, се пререгистрират. Освен това, Смятаме, че определени изисквания за пререгистриране на превозните средства могат да проработят на практика, ако те се намират в друга държава членка. Ние като цяло приветстваме предложението, готови сме да работим с вас и очакваме с нетърпение да видим как ще се развият нещата във вашата комисия. Господин Мандер, само за да приключите. Е, съвсем накратко, благодаря за дебата, благодаря за подкрепата. Значи, застраховката е тук, километража е тук в приложение първо. Аз искам да се въведе общ формат за регистрация. Формат, който да бъде познат, четим в цяла Европа. Нещо като паспорт. Това е идеята по определението на притежател. Нямам проблем с него. Чух какво каза представителя на комисията. По време на изслушването се каза какво ще се прави с автомобилите на лизинг, на кое име ще са те. Вие казахте, нека да се придържаме към текста от 1997 година. Нямам проблем с това. Става въпрос за регламент тук за пререгистрация. Така че се радвам, че вие приемате текста, но не мога да искам да има средства за проследяване на всички автомобили. Ако приемете този текст да се прехвърли във всички други съществуващи вече нормативни актове, аз е, много ще се радвам. Трябва да изберем е, път, е, който да е пътя на предотвратяване на измамите. По отношение на тези регистрационни табели, аз не искам да има едни и същи табели за всички страни. Просто би следвало да може да се избира поне цвят. 6 юни е крайния срок за внасяне на изменения. Моля колегите да внесат изменения, ще ги разгледам, ще ги разгледаме на 27 юни, ще видя дали може да се намери компромис през юли и ми се иска на 9 юли да гласуваме в нашата комисия. Благодаря. Само да поясня нещо, може би комисията ще ни помогне. Говорихте за формати. Аз, доколкото знам, вече има общ формат на регистрационните документи. Съществува такъв формат на регистрационните документи. Точно това исках да попитам. Имаше коментар а, извън микрофон. Господин Майндърс говори без микрофон. Има елементи, които са задължителни в много държави членки, задължителни в застраховката. Моята информация обаче не е за всички държави членки. Има 16 държави членки, които използват Юкарис, а ние вече сме 28 в Европейския съюз, така че искаме да се разшири системата за всички държави членки. Комисията. Да, формата е даден от директива 9937. И в формата се включват задължителни елементи и факултативни елементи. Председателя. Значи всяка държава членка използва стандартния формат. Да, има задължителни елементи, които трябва да се появят в сертификата, така или иначе. Председателя. Значи ние говорим за разширяване на задължителните елементи във вашето предложение. Така ли? Комисията. Да, ние просто следваме онова, което се случва в а, директивата. Ако има промени в директива 9937, ние ще ги отразим и тук. Добре, благодаря. Господин Мандерс. Да, ще се свържем и ще обсъдим този елемент. Аз нямам проблем с това предложение, но тъй като има факултативни и задължителни елементи, се създават проблеми. Председателя. Ние трябва да поставим ударението върху използването на общата система, без да я осложняваме. Това е основното. Благодаря, благодаря за всички. Това беше една изключително оживена дискусия, като се има предвид, че е четвъртък след обед и сега стигаме до последната точка, доклада на госпожа Гал Пелц. Извинявайте, че ви накарахме да чакате. Докладчици в сянка са госпожа Руле и аз, поне ние присъстваме. Моля ви да ни кажете как стоят нещата с бюджета. Имаме превод на унгарски специално за вас унгарска кабина току-що зае местата си, така че може да говорите на унгарски, ако искате. Е, е, Благодаря за предоставената ми възможност да ви представя пилотните проекти и подготвителните мерки във връзка с бюджета 2014 година. Добре, ще започна отново. Ще започна отново. Уважаеми господин председател, уважаеми господин депутати, искам да ви представя пилотните проекти и подготвителните мерки във връзка с е, финансовата 2014 година. Става дума за пилотните проекти и за подготвителните мерки за бюджет 2014 година. Окей ли е? Не? Не. Съжалявам. Трябват няколко минутки, за да могат а, преводачите да бъдат включени в веб стриминга. Предполагам, че ще може да изчакате две минути, но все пак след това целият свят ще може да чуе вашето изказване. Nobody else from the S&D is here shadowing the budget, so you're very welcome to do that. От социалистите и демократите няма докладчик в сянка, така че вие още може да вземете отношение, ако желаете. You had a wastage, but anyway, I mean, we did our best, but we, we did shuffle around the, the meeting. Yeah. Правим всичко, което е по силите ни, обаче трябва малко да пренаредим нещата. Може би ще трябва да разговаряте с вашия екип. Господин Виденхолцер очевидно също не разполага с новия график. Right, okay. Um, is it in English? Or? No, no, in English it's two. It's okay, no all right. for you. Okay. No change for you. So Hungarians on channel 4. На 14 канал е унгарският превод, ако желаете да го слушате. И така, готови сме. Köszönöm szépen, elnök úr, újra, immár negyedszer. Благодаря, господин председател. Това е една изключително важна тема, въпреки че много малко от тези, които тази тема ги засяга, са тук, вероятно, защото е късно след обед. Има доста важни въпроси, свързани с тази тема. Радвам се, че мога да ви съобщя някои неща. Радвам се също, че мога да представя предложението във връзка с бюджета за 2014 година. Става дума за подготвителни мерки и за пилотен проект. Моите предложения са вече предадени на депутатите, на госпожа Рюле в частност. Тук има лифлет, където всичко съм обощила. Имам предвид, е, че съм обобщила моите предложения. Първо става дума за форума за вътрешния пазар. Там има подготвителна мярка. Смятам, че този въпрос е относително лесен, относително прост, защото становището ни е единно. Ние познаваме всички този форум, който беше създаден от Комисията, парламента и съвет, организира се всяка година. Това е форума за вътрешния пазар, както казах, и естествено той трябва да бъде постоянно финансиран. По тази причина искам да изтъкна значението на форума, защото той е важен за гражданите, за предприятията, за организациите за защита на потребителите, за държавите членки и за представителите на европейските институции, за да могат те да се обединят и да могат да поемат еднозначни задължения за изпълнението на правния акт за вътрешния пазар. През 2013 година тук става дума за сума от 1,2 милиона евро. Защо този форум трябва да бъде постоянно финансиран? Вътрешният пазар съществува вече от 20 години, но той обединява 500 милиона потребители. Освен това е важно да се посочи, че съществуват потенциали, които все още не са съвсем изцяло изчерпани. Госпожа Бастос представи един доклад. Тя описва в него, че гражданите и предприятията най-често споменават онези пречки, които са свързани с взаимното признаване на квалификация, където става дума за проблеми с социалното осигуряване, дискриминативни възможности за осигуряване на заетост, също така различните възможности във връзка с заетостта, които се предлагат или пък когато става дума за трудности при е, чуждестранни тръжни процедури. Тези проблеми възникват най-вече поради липсата на информация и поради това, че е, правните актове не съответстват на изискванията и е, много често правилата не се спазват. Форумът за вътрешният пазар е много важен, защото предприятията, гражданите и органите на местната власт могат да се включват директно в него и могат също така да участват в дискусиите във връзка с вътрешния пазар. Много е важно на най-високо политическо равнище да проследим какви мерки се вземат и естествено комисията трябва редовно да извършва проверка, като докладите на комисията трябва да се включват в работата на съвета по конкуренция или пък на докладите на съвета за напредък тези доклади, както казах, трябва да се включат. Естествено, малките и средни предприятия не винаги са добре информирани за своите права, поради което е важно този недостиг, тази липса на информация да бъде компенсирана от този форум, където се обсъждат подобни проблеми. Сега, по второто ми предложение става дума за Europe Travel – това е мобилното приложение Ед. Това е онлайн платформа. Ние я познаваме всички. Това е портал Your Europe. Моето предложение е в рамките на пилотен проект да се стартира мобилно приложение Европа за вас, би се наричало това приложение, това би била една платформа. И ние бихме могли чрез нея да помогнем на гражданите да решат проблемите си, защото често, когато пътуват в чужбина, те се сблъскват с трудности, с пречки, когато, да речем, искат да закупят някаква стока или услуга или просто да прекарат отпуската си там. Мисля, че по този начин ще се предложи интересна информация за всички, които пътуват в чужбина. Естествено, има и държави и членки, където са предприяти много стъпки в тази посока – Понякога обаче се случва да не се предявяват е, правата в случаите, в които трябва да бъдат предявени и затова тази тема трябва да бъде обект на нашата работа. Съществува едно изследване, в което се установява, че броят на а, е, притежателите на смартфон се е удвоил и естествено ние не няма как да не установим, че колкото повече хора използват смартфон, толкова повече мобилни приложения трябва да има за тях. Например, тези, които пътуват с самолет, биха могли също да използват този софтуер. Много често се отменят полети и хората нямат нужната информация за това. Знаете, че те като пътници се ползват с определени права, обаче не могат и не знаят как да упражняват своите права. Тази мобилно приложение би им помогнало да упражняват правата си, също така би им помогнало много и при покупки по време на отпуска в чужбина. когато става дума за покупки, искам да спомена още нещо. Сред моите предложения аз не можах да включа този аспект – защото имаше е, известни противоречия. Става дума за финансирането на органа за уреждане на потребителски спорове онлайн. Колегите си спомнят, че имаше един доклад на госпожа Рюле. Ставаше дума за това альтернативно уреждане на потребителски спорове. Естествено, има и проект за директива и тя също засяга тези проблеми. Целта е уреждането на потребителските спорове или на спорове между потребители и доставчици на услуги в случай на а, трансгранични спорове да а, бъде опростено срокът за въвеждането на този е, форум за уреждане на спорове 2015 година, но опитът ми показва, че ние трябва да проведем един основен тест. Потребителите трябва да получат добре функционираща, вече тествана система. Моите колеги се консултираха и с генералната дирекция по този въпрос. Разбира се, всеки е съгласен. Генералната дирекция подкрепя нашето предложение, но финансирането на тази програма трябва да става по-скоро в рамките на програмата за защита на потребителите. Когато става дума за конфликти, за уреждане на спорове, е важно всички е, средства за правна защита срещу правни и административни актове да са достъпни на много езици, но, както казах, ние нямаме финансовите средства, за да осигурим превод. И за това е важно да бъдат преразпределени средствата. Например, ние бихме моли от инструмента Connecting Europe да прехвърлим известно количество средства, но въпросът е твърде деликатен. Смятам, че би било оптимално, ако ние очертаем добре финансовата рамка за защитата на потребителите и увеличим средствата за нея. В моя проект аз е, споменавам това, но проявявам открита позиция, защото въпросът е много деликатен, така че очаквам реакцията на колегите. Накрая ми позволете накратко да кажа няколко думи за актуалната ситуация във връзка с бюджета. Вчера ние отново не можахме да се запознаем с проекта на Европейската комисия. Аз не познавам насоките за бюджета, не познавам вътрешната структура на бюджета. До 1 юли ние трябва да получим тези данни. Сроковете са същите. В моите предложения аз можах да включа само това за което до сега разполагам с информация. Благодаря, че ми дадохте възможност да говоря пред вас и очаквам с интерес вашите въпроси. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви много. Ние обсъдихме въпроса за бюджета за разрешаване на споровете. Разгледахме въпроса допълнително днес. Генерална дирекция Санко също споменаха възможността за подкрепа. Доколкото разбираме, Генерална дирекция Connect не е в компетенциите на нашата комисия. Доколкото знам, този бюджет ще се гледа от комисията по промишлеността и научните изследвания. Госпожа Руле. Съвсем накратко, аз благодаря на докладчика, защото нейната задача е била много трудна, тъй като преговорите още не са приключени и не познавате насоките за бюджета. Аз се опасявам, че поради краткото време е, е станало това. Благодаря ви за а, е, вашите предложения, тъй като и ние не познаваме насоките за бюджета, не можем да дадем зелена светлина. Вероятно трябва да изчакаме и след това да реагираме много бързо. Така че още веднъж ви благодаря за подготовката, която сте направила. Също искам да направя някой коментар. Би било добре да ни представите документ с вашата позиция Координаторите поискаха това. Ние ще го разпространим сред координаторите в максимално къси срокове. Вчера на заседанието на координаторите ние приехме основните е, пера по бюджета, но е, поискаха допълнителна информация относно проекта е, Yo Europe комисията ще излезе с усъвременена директива, която ще улесни пътуването на лицата за отдих в различни области. След като ще има подобно ново предложение, то трябва да е в съответствие с новите законодателни актове. Не трябва да ангажираме средства преди да бъдат договорени новите норми. Що се отнася до непосредствените приоритети на нашата комисия, платформата за разрешаване на спорове онлайн е един от приоритетите ни. Идеята е Europe Travel е добра идея, но ако не разполагаме с достатъчен бюджет, едва ли ще се превърне в приоритет бихме могли да обсъдим тези въпроси и да ги поставим отново на вниманието на координаторите. Искате ли да резюмирате и да видим какъв график предлагате за бюджета? Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията, които бяха направени във връзка с моя доклад. Очевидно, е, ще трябва да бъде подготвен този форум, защото във връзка с онлайн уреждането на спорове между потребителите възникват въпроси. Господин председател, докато не изясним този въпрос и не получим успокоителен отговор, нещата изглеждат така, че е, това предложение няма да може да получи необходимата подкрепа ще остане като предложение само Single Market Forum, т.е. форума за вътрешния пазар, като възможност за бюджет 2014 година. Аз моля да запазим това до момента е, на пилотния проект, като е, окажем необходимостта от е, е, това, що се отнася до е, онлайн уреждането на потребителски спорове, е, тук ще трябва да се предприемат стъпки. До 10 предложението трябва да бъде предадено за превод и тук в комисията в 8 и на 9 юли ще бъде внесено предложението, така че имаме още почти един месец за обработка и тогава вече ще можем да е, вземем предвид и насоките за бюджета, на 19 ти ще бъде срокът за внасяне на изменения, така че според мен има достатъчно време. Благодаря. Um, Благодаря за положените усилия по това досие. Благодаря за това, че дойдохте, за да обсъдим последната точка от дневния ред за днес. Някой друг иска ли да каже нещо? Не. Нека да направя съобщение тогава. Следващото заседание ще бъде другия вторник, ще бъде специално по своя характер, ще направим изслушване на кандидата за комисар по въпросите на потребителите Невен Мимица. В 9 часа сутринта ще има излъчване по интернет. Следващото редовно заседание ще бъде на 17 юни от 3 до 6.30 и на 18 юни ще има заседание цял ден от 9 сутринта и от 3 часа след обед благодаря на всички, които присъстваха днес.